ако тези идеи се отразят в проекта документа на комисията, така че да не трябва да повтаряме отново всичко, което казахме днес. Благодаря ви. Приключваме дискусията по тази тема. Гласуването ще бъде утре. Преди да преминем към следващата а, точка, има едно съобщение. А, искане за а, имуни пътища на имунитета в резултат на решение на Литовската комисия по етика. Няколко европейски депутата подкрепиха тази молба и се изпраща по силата на член 6 това искане към компетентната комисия. И така, сега преминаваме към доклада на господин Скота. Политика за качество на селско-стопанските продукти, каква стратегия да се приложи. Така че давам думата за 4 минути на докладчика господин Джанкарло Скота. Благодаря ви, госпожо председател, драги колеги. С глобализацията на пазарите и сериозната криза, която засяга Европа, включително и селско-стопанската сфера, ние можем да дадем отговор, като заложим на качеството на селско-стопанската продукция. Една добра политика на качеството ще увеличи, според мен, конкурентоспособността и ще развие регионалната економика на Европейския съюз. Това е единствения начин за нас да се развият и някои региони, които са в неблагоприятна позиция. Това е една ниша за производителите от тези региони. С политиката, която насърчава качеството, ние се насочваме и към, една, към едно динамично селско стопанство, осигуряващо високо на продукция, но също така и разнообразни продукти. В моя проект от доклад подчертавам необходимостта от разграничаване на трите системи за географско определение, защото говорим за териториални единици – Такава е традицията от миналото. Е, тези е, системи, двете системи трябва да продължат да е, бъдат разграничени, защото има тясна връзка между продукта и географския регион, в който той се произвежда. Понякога се смесва е, наименованието с е, региона и не всички знаят как точно действа хранителната верига. И именно за това трябва е, да се подчертае необходимостта от тези географски наименования и така потребителите ще знаят откъде идват стоките, които потребяват. Ще знаят също така какви са основните характеристики на хранителните продукти. Тук говорим за стоките, за продуктите, които потребяват нашите граждани, тези, които са ни избрали. Също така подчертавам необходимостта да се информират потребителите, на дейност, която да се осъществи в европейски мащаб със съответните етикети и марки. Така че да бъдат признати е особено важно запазените географски наименования и в, от Световната търговска организация. Благодаря на комисаря и искам да му припомня, че трябва да е, защитим тази система на качество и е, можем да възстановим економическите показатели на е, изоставащите региони по този начин. Освен това, по този начин ще се задържат на място производителите, населението на тези региони. Полза ще има също така и е, за историята, ландшафта и европейската култура. Благодаря на колегите е, за е, тяхната подкрепа в Комисията по селско стопанство и се надявам, че това ще бъде така и утре по време на гласуването. Благодаря господин Скота. Сега давам думата а, в името на комисията на господин Чолош. Госпожо председател, господин Скота, дами и господа, смятам, че основният елемент, който а, дава самоличност на а, селската продукция, е именно политиката насочена към качество и разнообразение. Именно за това политиката за високо качество е един от приоритетите на моя мандат веднага след реформата на ОСП. Смятам, че тази политика за качество не само доказва, че производителите се слушват в очакванията на потребителите, а също така и основен инструмент на международния пазар – за да може да постигне своите цели, политиката за качество трябва рамките да бъдат ясни, е, четливи, добре определени и структурирани, е, ясно идентифицируеми от потребителите. И е, моята цел е да структурирам тази политика и да я направя по-достъпна както за фермерите, така и за потребителите, без да се е, губи е, съдържанието на тази политика. Политика за качество на селскостопанските е, продукти носи допълнителна полза за земеделските стопани. Напълно съм съгласен с господин Скота по този въпрос. Дава възможност да поддържаме разнообразието и конкурентоспособността, защото едно стопанство е конкурентно способно, когато успява да продаде своята продукция и е особено ако тази продукция е с висока добавена стойност. Въпреки, че може да става дума тук и за малки земеделски стопанства, за малки ферми. Така че особено важно да се увеличи конкурентоспособността на тези производствени единици. Смятам също така, че политиката за качество развива и местните пазари, осъществява тесен контакт между производителя и потребителя и това наистина може да има много добри резултати за някои видове селско-стопанска продукция, която е слабо застъпена на пазара. Също така трябва да се спазва технология, която опазва околната среда и се води от хуманното отношение към животните. Има няколко елемента и идеи в тази връзка, връзката между стандартите, които трябва да спазват производителите. Това също би трябвало да е обект на дискусия, поне такова е моето намерение. Трябва да развиваме инструментите, свързани с комуникацията, политиката на комуникация, както по отношение на производителите, така и сред потребителите. Системата за високо качество може да бъде един истински посланник на нашата обща селско-стопанска политика – в заключение искам да кажа, че докладът на господин Скота а, идва тъкмо на време, защото знаете, че комисията а, до края на 2010 година а, ще а, а, представи а, някои а, въпроси в а, тази посока и аз когато отново дойда при вас с законодателни инициативи, със сигурност ще се опра на доклада на господин Скота. Наистина ще бъда отворен съм и с удоволствие ще изслушам вашите бележки. Благодаря ви, господин комисар. Сега давам думата на госпожа Херанс Гарсия от Комисия в околна среда. Благодаря ви, госпожо председател. В началото бих искала да благодаря на господин Скота за това, че беше склонен за преговори. Беше удоволствие да работим с него и с останалите говорители на парламентарните групи. Искам да кажа, че ние се гордеем с това, което ще предложим за гласуване утре сутринта. Нашата позиция защитава качеството, е, което залага на развитието и изтъкването на богатствата на съскостопанските райони. Ние ставаме свидетели на, на културата на Европейския съюз, но е, също така и на богатството, което се съдържа в тези райони е, предвид настоящата криза в много държави членки. Ние сме удовлетворени от желанието на Европейския парламент и на неговата комисия по селско стопанство, а именно качество, качество на всяка цена. Ние искаме да е, съхраним е, това разграничение е, между географското общото наименование и запазното е, обозначение за происход. Е, радвам се от това, което каза господин комисаря. Истинско удоволствие да го слушаме. Трябва да се подчертае бъдещето. Е, бъдещето на европейско селско стопанство. И се надявам комисаря да чуе гласа на Европейския парламент, който ще се чуе утре по време на вота. Мисля, че комисията обаче трябва да изпреварва парламента, особено когато се говори за продажба на плодове и зеленчуци. Е, условия, които много често затрудняват е, европейското производство, трябва да се заложи на разнообразието, на качеството и на адекватната продукция. Трябва да защитаваме общностното производство, качеството на хранително-вкусовата промишленост в Европа е, в Световната търговска организация. Ние се радваме на подкрепата на господин комисария, защото както производителите, така и потребителите е, са беззащитни. От името на групите е, сега давам думата на господин Джовани Лавия с две минути. Президенте, сеньор комисарио, кари колеги. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, драги колеги. От името на НП искам да благодаря на докладчика, господин Скота, за отлично свършената работа. Политиките за качество имат наистина огромна стойност, що се отнася до потребителите, разбира се, но а, са особено важни и за производителите. Както знаете, конкуренцията може да се упражнява по различен начин на пазарите. В Европа има голямо разнообразие, много държави, но въпреки многобройните производители, Европа трудно може да конкурира а, световната продукция а, по отношение на цените. Именно за това трябва да заложи на качеството, на високото качество и на диференциацията. И за това трябва да пускаме на пазара продукти, които са различни от тези, които предлага конкуренцията. Дори да няма а, позоваване на по-ниска цена. Смятаме, а, че всички тези а, стъпки, направени до тук, са много полезни. Що се отнася до търговските преговори, Европейския съюз също трябва да играе своята роля в защита на а, запазените географски наименования. Ако а, искаме да не се снижи, да не се снижава качеството, и в заключение искам да кажа, че що се отнася до етикетирането, ние внесохме изменение за утрешното гласуване. и Искаме да се посочи происхода на суровината за пресните продукти, включително и за преработената продукция, която включва само една съставка. Благодаря. Сега давам думата на господин Табажди. Kedves Csolos biztos úr, kedves kollégák! szocialisták és demokraták frakciója nevében. Благодаря. Социалистите и демократите считат, че докладът на господин Скот е изключително важен. Ние го подкрепяме. Според нас пет основни елемента има в е, доклада. Първо, общностният общностния етикет за качество – трябва да е ясно, че това не е стъпка в посока федерализиране, а просто една гаранция, че продуктите спазват определени стандарти за безопасност на храната и хигиенни стандарти. И за това могат да получат маркировка, която е различна от продуктите, които идват извън Европейския съюз. Второ, мисля, че е много добре че сега имаме комисар, който се застава зад местните пазари и разбира колко важни са те. Местните специалитети и разнообразието на местни продукти е много важно. Ако има ясна маркировка за ясно обозначение за происход, мисля, че това е най-правилната политика. Затова се надявам, че новия комисар няма да продължава с подкрепата на политиката за различните, за сливане на различните запазени обозначения и маркировки. Много се радвам, че някои въпроси са решени, но си остават и нерешени такива. Примерно маркировката за органични биопродукти. Пето, пети момент от доклада – е предложението да има стандарти за плодове и зеленчуци, но не мисля, че трябва да прекаляваме в тази а, посока сега. Не е нужно да определяме и формата на бананите. Господин Леон, благодаря. Аз също искам да поздравя господин Скота за неговия доклад. Има много похвални неща в него. Но, за съжаление, ние и колегите ми от Алди не можем да подкрепим този доклад, ако не се нанесат някои изменения. Е, параграф 19 не можем да подкрепим. Според нас е, е абсолютна глупост това, което се предвижда е, в този текст за формата на бананите или краставиците в края на краща пазара ще определи какво се купува и какво не е. Трябва да имаме така разум. Има изменения от зелените е, в смисъл да се е, премахнат тези е, изисквания за формата на бананите или за краставиците. Сега в края на кращата действително потребителите ще решат дали ще купуват тези банани и краставици или не. Аз лично не смятам, че трябва да подкрепяме решение взето от предишната комисарка в тази посока. Параграф 16. Разбирам, че има нужда да има евролого, евромаркировка, но ако то не носи някакви ползи за земеделските стопани, е, остава напълно излишно. няма смисъл да го има, ако нещо не печелят от това фермерите. А не виждам какво ще спечелят и производителите, и консуматорите, ако въведем европейско обозначение. Параграф 62. Частни системи за сертификация. В е, Шотландия тази схема е много успешна. Много е добре земеделските стопани на доброволна база да се включват в такива схеми за обозначаване на качеството и трябва да ги подкрепяме, не да ги обезкуражаваме. Надявам се с внесените изменения утре при гласуването ще можем да подкрепим доклада. Благодаря, господин Лаян. Сега Ансмите на е, минута. Благодаря. Аз съм съгласен с много от коментарите на моя колега от Шотландия Джордж Лайан. Има много добри неща в доклада и някои, които могат да се подобрят. Ние сме внесли няколко изменения. Две ще коментирам. Първо, считаме, че потребителите искат да знаят откъде идва храната им и за това тази информация трябва да бъде задължителна. Изменение две е в такъв смисъл. Изменение 4 поправя се оратора. Защото то заменя една слаба формулировка с много по-силно изискване. Да има задължителност в е, информацията на етикета за происхода на храната. Е, изменение 3 има за цел да е, премахне усилията, да предотврати усилията да се върнат едни много сложни правила а, за за формата и за изискванията на продуктите, потребителите няма никаква, нямат никаква полза от тези изисквания, за производителите им е изключително сложно да се съобразят с тях. Затова смятаме, че трябва да отпаднат. Отново казвам, много добри неща има в доклада. Също съм съгласен с коментара на господин Лайан за европейската маркировка. Ако тя не носи нищо за потребителите, няма защо да я е, внасяме, но трябва да се запази и задължителното обозначение за происход. И ако се приемат тези поправки, ние ще гласуваме отрез за доклада. Сега господин Николсън, две минути. Благодаря. Аз също се присъединявам към добрите оценки за, към, на докладчика за отличния доклад. Има много добри е, идеи в него. Напълно сме съгласни с е, докладчика, е, когато той казва, че европейските производители трябва да получат добавени ползи към, за продукцията си посредством маркировката. И индустрията, самоделската индустрия трябва да разгърне потенциала си максимално с цел да създаде развитие на економиката като цяло. Запазените обозначения за происход и за географско наимование са доказаха, че се приемат от консуматорите и трябва да останат. Но съм съгласен, че трябва да се опрости начина на прилагането им. Също трябва да бъдем трябва да търсим повече защита от продукти, влизащи от трети страни, за да запазим нашите марки навън. в, надявам се, е, продуктите, които идват примерно от моя регион, е, се сблъскват с много големи трудности, за да получат тези запазени обозначения. Надявам се, че комисията ще съобрази с искането да се опростят е, процедурите. Има обаче и много елементи в доклада, с които аз не съм съгласен. Примерно европейското лого за качество. Нека да си има обозначение за страна на происход. Какъв е смисъл да има европейска маркировка за происход? Това е губене на пари и на време. Същото и за маркировката за биопродукти, европей, европейски биопродукти. Също така ние сме против е, въвеждането на е, стандартите за продаване на зеленчуци и плодове в определена форма, за като толкова много се борихме да отпаднат. Нека да оставяме пазара да си създава собствени стандарти. И в такъв смисъл аз ще подкрепя измененията, подадени от моята група и от другите групи, които настояват тези елементи на контрол на качеството да отпаднат. Благодаря, господин Никълсън. Сега господин Фонтана. Благодаря, е, госпожо председател, скъпи колеги, господин комисар. Е, благодаря ви за това, което казахте. То е доста утешително. Благодаря и на господин Ската за, Скота за деликатната работа, която е свършил. Предвид този доклад, който ще бъде гласуван утре, мисля, че ние искаме да изтъкнем е, специ специалитетите от различните региони на Европейския съюз. В Италия има около 4500 специалитета, които ние искаме да запазим. Е, ние знаем, че пътят е дълъг, е, обаче единствено е, чрез качеството на продуктите нашите съскостопански производители ще могат да се конкурират с останалите производители на световния пазар. В момента преживяваме световна криза и при подобна криза ние можем да заложим е, само на качеството и на прозрачността на информацията е, за скостопанските продукти, да може да се проследи техния происход. Трябва да се знае какво се прави в условията на всяка национална култура. Трябва да се знае откъде идва това, което ядем потребителя трябва да знае дали е, яде месо от Верона или от Венеция или е, яде някакво китайско свинско. Е, това е страна, която изобщо не спазва европейските стандарти. Сега давам думата на госпожа Диана Дотс. Uh, uh, Господин председател, е, господин комисар. Благодаря за възможността да говоря по тази толкова важна тема. Потребителите съвсем правилно изискват е, да бъде безопасна храната, която те купуват, да бъде произведена с високи стандарти и да се знае откъде идва. Аз съм за системата за запазено обозначение за происход, защото тя поддържа такива стандарти и тя е широко приета от повечето потребители и от производителите рекламата, извеждането на пазара е, определя до голяма степен е, успеха на подобни системи. Ние трябва да се противопоставим твърдо на потенциалното фалшифициране на продукти с е, неправилни обозначения или грешни такива. Аз също смятам, че европейското лого за качество е практически безсмислено и няма нищо да помогне на потребителите. Е, обозначенията за происход на от дадена страна или географските наименования са много по-важни, защото те забазват местния начин на производство, е, осигуряват защита на конкретни продукти. Аз съм от е, Северна Ирландия. Ние изнасяме селско-стопанска продукция повече отколкото внасяме и смятаме, че всяка система на етикиране трябва да предоставя равен старт. Трябва да имаме защита срещу е, вносни е, продукти, защото проблема, ако ние имаме проблеми с износа си, нашата индустрия ще рухне. Трябва да има схеми за осигуряване на качеството и те да са част от общото обозначение за е, происход. Госпожа Кестингер сега има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. За европейските производители е, е от основно значение да произвеждат продукция с високо качество. И е, е ясно, че трябва да има е, такива запазени обозначения за происход и за качество. Това е шанс е, за европейските производители. Това гарантира и безопасността на хранителните продукти. Производството на високо качествена селско-стопанска продукция е сред европейските традиции. В е, някои е, случаи, в някои от регионите няма и друга възможност, освен да се произвежда такава продукция. Е, разбира се, е, че економическите елементи имат своята роля и качеството има своята цена. И е, потребителите трябва да упражняват своята свобода. Важно е потребителят да бъде добре информиран и да има свободата да избира на базата на тези критерии, които му се дават Наистина имаме нужда от запазено обозначение за происход и от запазени географски наименования. Трябва да имаме и съответно маркировка за тези хранителни продукти, които не, са, не използват ГМО. Трябва да се запази това. Благодаря ви, господин Декастро. Две минути и половина. Госпожо председател, господин комисар. Днес в Европа обсъждаме качеството, което е гаранция за потребителите, но е и лост за по-конкурентна продукция. и елементите, които разграничават продуктите с високо качество, трябва добре да бъдат посочени. Благодаря на господин Скота за неговия доклад и е, наистина той прави крачка напред, дава повече информация за происхода на е, тези е, продукти с високо качество. Господин комисар, особено важно е, е това, е, да е, тези е, мерки да отговорят и на очакваните на производителите, които искат да заложат на високото качество, така че тяхната продукция да отговаря и на пазара и да бъдат спазени етичните норми и равнопоставеността. Европейската комисия трябва да вземе предвид да чете нашите препоръки на нашата комисия за селско стопанство. Благодаря ви. Благодаря, господин Агньо, за една минута. Госпожо председател, аз да си декларирам интересите, аз съм производител на яйца. Смятам, че трябва да има общи стандарти. Е, криза, която тръгна в Европа, сега се отразява и в Англия. Е, забрани се там, забраняна беше е, производство на яйца в затворни промеждения. Това не се отрази на България и Румъния. И те могат да изнасят такива яйца и след забраната в, в, в Обединеното кралство. Ние сме много засегнати защото всъщност нашите производители трябва да се борят срещу нелоялната конкуренция на много по-ефтино произведени продукти. Затова смятам, че тези продукти трябва да бъдат ясно етикетирани и второ да осигурим достатъчно информация потребителите да правят избор на базата на такава информация. Госпожо председател, господин комисар, господин докладчик. Аз мисля, че символично, господин комисар, че при вашето първо изказване пред този парламент, вие говорите именно по политика на качество, е, че това беше темата, на която трябваше да се спрете. Мисля, че ние споделяме подхода към тези качествени продукти. Да, това действително е шанса за най-бедните райони. Това е източника за динамика за е, е, действащите и производителите в този район. Особено за стопанските производители това е категоричен сигнал към потребителите в Европейския съюз и по целия свят за нашия сухостопански модел. Е, защото е, меса от Испания или вино от Бордо или пармска шунка, това говори на много хора отвъд границите на страните в Европейския съюз и на Европейския съюз въобще. Някои от предложенията, които ние ще гласуваме утре, господин председател, предлагат по-голяма амбиция за тези качествени продукти, е, защото те могат да се разпознаят по различни признаци. Европейската политика трябва да бъде по-разбираема, да се запазват производителите от монопола на големи производители е, или разпространители и е, производителите страдат, е, защото се стреми да се постигне добавена стойност. Аз искам да привлека вашето внимание върху необходимостта да се придаде глобални правомощия в управлението на нашите производства, особено структурите, е, при които се посочва происхода, защото управлението на происхода е основен елемент в политиката ни за качество. И е, нашата комисия почти единодушно гласува изменение в тази посока. Искам да отговоря на нашите колеги от Британия за член 19 за плодовете зеленчуците. Да, скъпи колеги, не става въпрос да се върнем назад, но не става думи и да приемем тази празнота, е, която е, е в производството на е, плодове зеленчуци, защото само търговците всъщност определят пазара. Трябва да се намери среден път. Господин комисар, вие много бързо ще ни убедите за вашето воодушевление за подобна специфична политика, защото нашите потребители ще добавят друга представа за селско стопанство. Представете ни нов текст, колко се може по-бързо и ние ще ви имаме доверие. Сега давам думата на госпожа Гарсия Перес за 2 минути и 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Качеството на селскостопанските продукти е основен елемент в хранителната верига, също така и а, на конетоспособността на европейските производители. И това е ясно е показано в доклада на господин Скота, където се посочва също така, че комисията трябва да отговаря за развитието на тази политика. И това а, качество трябва да отразява и европейската маркировка трябва да отразява тези елементи и това трябва да се има предвид и при двустранни преговори в рамките на СТО. И наистина трябва да се подчертая значението на тези висококачествени продукти. Ние се нуждаем също така и от Европейска директива за добрите практики, връзка с качеството на селскостопанската продукция и да се осигури взаимното признаване, имам предвид сертифицирането на млякото. Благодаря, господин Соини, за една минута. Няма микрофон оратора.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 за даден район и за съхранението на сълскостопанския свят. Това трябва да имаме предвид и това трябва да направим по този въпрос. Да се търси качеството, да се залага на качеството, защото само така ще можем да отидем напред. Не Мога да посоча продукти от е, моята родина, но също така и от Финландия. Те са типични за определени райони, много са вкусни и ние трябва да ги защитаваме и да е, ги рекламираме на международните пазари. Е, както каза господин комисаря, е, всяко съскостопанско производство трябва да бъде е, възможно в Европа. По този начин ще се гарантира благоденствието на Европейския съюз. Сега господин Ян за две минути. Благодаря господин председател, благодаря и на докладчика за неговия доклад за висококачествена съскостопанска продукция. Това е много важно е, за мястото на Европа спрямо международната конкуренция, е, защото по този начин се е, предотвратява обезлюдяването на сълскостопански райони. Европейските стандарти се разглеждат като много високи навсякъде по света. Може би не са достатъчно известни обаче и заради това е важно нашата политика за качество да се подобри информацията също да се подобри. Трябва да бъдем по-дейни в тази област и потребителят трябва да има достъп до висококачествени продукти и до безопасни храни има указания, и, които не се изключват взаимно. Колкото до изискванията за етикетите и за продажбата на тези продукти, мисля, че не трябва да се прекалява и не трябва да е, законодателстваме по размерите на пицата. Не трябва просто да не прекаляваме с регламентите. И ако искаме потребителят да е, има представа е, или да получи продукти с определен размер и определена форма, е, няма нужда Европейския съюз да му се бърка. Производителят и пазарът трябва да се адаптират към тези изисквания. А сега госпожа Ачила има думата. Președинtă, în primul rând felicitări raportorului pentru abordarea благодаря. Първо искам да поздравя докладчика за подхода за тази толкова важна тема за качеството на земеделските продукти. Изискванията на пазара са все по-различни и в Европейския съюз ние най- се интересуваме най-вече от хигиена, безопасност и хранителна стойност. Потребителите също са, внимават много за това как е, селското стопанство допринася за е, климатични промени или липса на вода, запазване на традиционни продукти и така нататък. С оглед на тези предизвикателства, качеството е основен проблем. И ние имаме голямото предимство да предоставяме такова качество – да имаме и много голямо ниво на безопасност по цялата хранителна верига, за което допринасят и производителите. Но има някои аспекти, където качеството може да се подобри. Мисля, че Европейския съюз трябва да развива качеството на продуктите, но трябва и да ги защитава на международно ниво. В такъв смисъл трябва да прилагаме и по-строги мерки за контрол за продукти, които идват от трети страни, защото така се дава равен старт между европейските продукти и продуктите от трети страни. Благодаря, госпожо Данчила. Сега господин Данелис. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, качеството на селскостопанската продукция е наистина приоритет за потребителя. Това е също така и средство за увеличаване на конкурентоспособността на земеделските стопани. И именно за това трябва да се работи за това качество посредством етикетирането, маркировката – а понякога тези а, наименования за происход се ограничават само с някои видове продукти. Има продукти, които не са защитени от подобни а, наименования. Наистина трябва да възприеме един по- логичен подход за защита на потребителите е, и съответно да възприемем такава маркировка и за други продукти, като млякото, например. Благодаря, казва председателката. Преминаваме към спонтанни изказвания и давам думата на господин Николеско за една минута. Политика в domeniul calității produselor agricole. Благодаря, господин председател. Политиката за качество на земеделските продукти може да е решение за много производители. Трябва да слагаме акцент на качеството, а не на количеството, защото това носи дългосрочни ползи. Има нужда от е, последователна политика на Европейския съюз в е, тази насока, за да могат нашите стопани да бъдат конкурентно способни и на външни пазари. Доклада на господин Скота е много навременен. Много се радваме и на мнението на комисаря. Имаме нужда също, обаче, в бъдеще и на силна земеделска политика, свързана с добро финансиране с добро качество на земеделските продукти и е, инструменти, които да помагат на нашите производители да предлагат по-качествени продукти, а също и да се осигурява радавен старт за производителите от е, западните и източните страни. Благодаря. Сега господин Менес. Скъпи колеги, господин комисар, когато говорим за европейски етикет за качество и задължителния принцип за посочване на происхода, не трябва да забравяме, че нашите политически решения трябва да бъдат приложими. В изменение 54-то този принцип става неосъществим и ние ще го отхвърлим. Европейски етикет трябва да не бъде задължителен и трябва производителите да решат някои етикети, които са европейски или европейски сертификати за качество, са самопровъзгласени стандарти, т.е. свободната воля както на потребителите, така и на производителите е, отпада. Е, мисля, е, че е важно за страна като моята да се посочва происход. Обаче това е неосъществимо в хранително-вкусовата промишленост и не трябва нашата добра воля да бъде отдавена в океан от бюрокрация. Давам думата на господин а, а, Пурчевски. Извинете, че не можах да произнеса правилно името ви, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Всъщност в доклада се говори, че в преговорите с Тонната търговска организация комисията трябва да се опита да гарантира една изгодна сделка, а не просто търговия. И нашите продукти трябва да отговарят на същите критерии, както и продукти от други страни. Но въпросът е, че ние говорим за стотен път и говорим за прилагане на едни същи стандарти е, прямо нашите производители и производителите от чужбина. Обаче, за съжаление, гласът ни не се чува и резултатът е, че нашите производители е, трябва да понасят допълнителни разходи и заради това конкуренцията е непочтена. Това трябва да се промени и трябва да се промени тази част от доклада. А, а, следващия оратор. Проверката на... Всъщност, а, има утопия. Утопия а, са на, на хигиенните инспекции на храните са утопии. А, търсят се, примерно да кажем, премерва се размера на храни а, или се или стана скандал с сиренето. Когато има такива инспекции, Обикновенно инспекторите просто не могат да смогнат. Примерно да речем, пише се, че сирането е произведено в Австрия, а суровината от цял свят идва. И при е, такива проверки на качеството всъщност се повишава цената. До кога ще продължаваме е, да сочим с е, пръст производителите, без да знаем какво прави преработвателната промишленост? Благодаря. Благодаря. Сега господин Дортман. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, е, е, казахте днес, е, че запазеното значение за происход е наистина много важно, особено когато става дума за продукти, изработени в планински райони. Искам да кажа, че за този вид селско-стопанска продукция производители трябва да могат да се обединяват в професионална организация, така че да действат единно това не е нарушение на конкуренцията. Дори и да има такова, това ще е далеч по-добре от тази концентрация в търговската сфера, която наблюдаваме напоследък. Внимателно следя дискусията по качеството в печата. Знам колко дълго се говори за кривите краставици, но не трябва да има преди това и когато гласуваме. Следващия оратор. Um Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Да, става дума за система на сертифициране, която ще бъде от полза за производителите и ще развива качеството на селскостопанската продукция. Но знаем, че системите за сертифициране са много сложни, много скъпоструващи и в крайна сметка резултата е обратен на очакванията ни. Увеличаване на цените, по-низки добиви а, и в крайна сметка а, други а, ползват облагите. Трябва да дадем по-добра гаранция на производителите, а, като това сертифициране се извършва от а, обществени а, органи, от а, държавни органи. Трябва ни политика comércio mundial Която е, наистина защитава и потребителите и производителите в е, условията на глобализация. Благодаря. Сега господин Балчитис. Благодаря. Земеделските продукти в Европейския съюз с добре посрещани на световните пазари заради високото качество. Ние трябва да мислиме за бъдещето на общата селскостопанска политика и в нея качеството трябва да е един от приоритетите. Защото то е важно не само за световните пазари, но и важна част от нашия социален и економически живот. Ние трябва да запазиме системите за запазени наименования и географски указания, за да се е, защити качеството на продуктите. А също така трябва ясно да се обозначат и продуктите, които съдържат генно модифицирани продукти е, примерно, които или е, животни, които са били хранени с генно модифицирани картофи, да речем защото това може да съдържа заплаха за нашето здраве. Госпожо председател, селскостопанската политика доведе до снабдяване с висококачествена скостопанска продукция в Европа. Ето защо качеството и доставките определят безопасността на храните. И заради това информацията за качеството на храните трябва да достига до потребителите и е, всички продукти, които е, е, имат право да бъдат продавани на европейските пазари, трябва да отговарят на определени стандарти. Ето защо всички тези стандарти трябва да бъдат описани на етикета и фактически етикета е гаранция за качество трябва да се знае мястото на происход, е, както на суровините, така и на преработката, за да може потребителя да знае какво купува и за какво плаща. Е, и това ще засили конкурентоспособността на нашите продукти е, прямо в носа, които не отговарят на същите изисквания. И сега бих искала да дам думата на господин Компонт Майн. Докладът Скота е, е положителен. Положителен е, защото е в интерес на потребителите. Качеството на храните и тяхната безопасност трябва да бъдат наш приоритет трябва да се подобри е, указанието за географския происход и е, всеки продукт трябва да съдържа ясни указания за този происход. Не трябва да имаме проблеми, свързани с етикетите е, е, етикети, които биха прикрили чуждестранния происход на някой от съставките на тези храни. Трябва да се постави ударението върху местните доставки за да бъдат защитени както производителите, така а, и а, потребителите госпожа Неделчева. Уважаеми колеги, поздравявам колегата Скота за неговия доклад, който е ясен сигнал за волята и решимостта на Европейския парламент да бъде силен участник в предстоящия дебат за бъдещето на ОСП. Приветствам предложението за създаване на логотип, който да показва ясно, че даден продукт е произведен и преработван единствено в Европа смятам че това ще е още един знак на подкрепа и своеобразна гаранция за високото качество на продуктите ни. прилагането на система за защитени наименования за произход и географски указания според мен е необходима. чрез нея запазваме самобитността на районите и техния облик даваме и самочувствието на хората че произведеното от тях е разпознаваемо и оценявано на пазара затова считам че трябва да запазим инструмента храна с традиционно специфичен характер и гледам на него като добър пример за нашето многообразие в единството. няма нищо лошо да знаем че ядем фета от гърция бяло саламурено сирене от българия или моцарела от италия. качеството и сигурността на храната е едно от основните предизвикателства които трябва да решаваме в бъдеще нека запазим качеството на нашите продукти и тяхната конкурентоспособност и нека гарантираме достойни доходи и живот на нашите производители и фермери. благодаря ви за вниманието. Eh благодаря ви, господин комисар. Имате думата след тези многобройни изказвания. Госпожо, благодаря ви, господин председател. Аз няма да направя преглед на всички въпроси, които бяха засегнати тук. Така или иначе, утре ще има вод, обаче искам да подчертая някои от често повтарящите се разсъждения. Колкото до различните системи за географски происход, аз много добре добре разбирам тревогите на някои членове на парламента и мога да ви уверя, е, че е, моето намерение не е да ви предложа нещо, е, което е, няма да работи както трябва и към което потребителите да не са привързани. Е, трябва да има по-голяма последователност и четимост на системата за качество. Още повече, че при международните преговори ние искаме тези системи да бъдат признати. Те трябва да бъдат ясни и разбираеми за нашите партньори, за да могат да бъдат признати и припознати. Аз не искам да сливаме системи за удоволствието на сливането на системи. Просто искаме системата да упростява нещата, без обаче да засяга това, което вече потребителите познават и което могат да разпознаят. Колкото до е, европейски етикет за качество, също трябва да видим какви цели преследваме. Ако е, Просто трябва да отразим някакво спазване на основни норми, които се спазват от всички европейски производители, но които се спазват също така и от производителите, които внасят на Европейския съюз защото всеки производител на храна трябва да спазва минимални хигиенни норми тези минимални норми, които спазват нашите производители. Така че трябва да се види как точно да се разграничат европейските продукти от е, другите продукти. Трябва ли да има европейски етикет или мястото на происход, мястото на производство? трябва да се види кой е най-подходящия механизъм и мислим по това. Е, колкото до географските наименования в международен план, аз лично се стремя тези системи да бъдат признати от нашите партньори. Опитваме се да го направим в Световната търговска организация. Опитваме се да го правим и винаги, когато е, водим преговори по двустранни споразумения. Е, ние ще продължим да прилагаме този подход и докато трае моя мандат, ще се опитам да засиля политиката на комуникация и промоция на това качество, на, този, на тази гаранция за качество, защото качеството е наш кос – и е, средство за укрепване на е, присъствието ни на международната сцена. Колкото до това дали става въпрос за остров или планина, е, също се мисли за това как да се отрази това, но да не бъде допълнителен разход за производителя, който иска да оказва това място на производство. Е, колкото е, до е, управлението на тези запазени наименования за происход или географското указание, специално за запазването на именование за происход искахме да направим проучване, за да разберем как системата на квотите ще се отрази върху правилната защита на качеството. И се надявам, че е, в доклада е, ще се види е, как се отразява това. Благодаря ви, госпожо председател. И за да приключа дискусията, искам да дам думата на господин Скота, докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Но нека да започнем а, от земята, която ни дава своите плодове, плодове и зеленчуци. И ние наистина трябва да я съхраним за бъдещите поколения. И всъщност от тук ще премина към тези, които обработват земята – земеделските стопани е, създават тези продукти, които ние е, си купуваме в магазините, на пазарите. И е много важно да съхраним земята, да я пазим и да е, запазим, да съхраним и да защитим тези, които я обработват. И освен това, защо да не защитим и потребителя, да му дадем нужната информация. Именно от това имаме нужда. А, от това има нужда потребителя да разбира а, тази информация, която му се дава за а, храната, а, дали пие литър мляко от Европа или от Бразилия. А той ще реши какво да си купи, кое от двете. Във всички случаи се надявам, че този доклад ще бъде от полза, господин комисар. Надявам се, че ще бъде полезен и ще даде повече информация за тази верига. Земята, производителите, преработвателите на суровината на продукцията и потребителите и ще гарантира по-добра безопасност и по-високо качество на нашите стоки, защото ние обичаме да си хапваме и то здравословна храна. Благодаря, каза председателка, благодаря а, за а, вашата, вашия доклад. гласуването ще се проведе утре. И сега преминаваме към следващата а, тема, а именно декларация.